Дами и господа, нека да започнем веднага нашата работа. Първата точка са преговорите по ТПТИ. Много сложни преговори. И представителя на Европейската комисия ще ни Петро Солмерис от достъп до пазарите, ще ни представи нещата. Първо ще говори Удо Юбен, който отговаря за а, връзките с а, Съединените щати в а, е, Генерална дирекция търговия относно преговорите, които се състояха края на септември началото на втори в Мериланд. Както добре знаете, през 2013 година, през юли 2013 започнах официалните преговори. Сега сме достигнали седмия кръг. Министр председателя на комисията Юнкер каза, че ТПТИ ще бъде една, един от приоритетите за новата комисия, тъй като са много важни. Нека не, не забравяме, че и на 4 ноември имаше а, избори в Съединените щати за подновяване на Сената и а, Конгреса. А, Тоест, това е в средата на мандата между двата, между преди изборите за следващата президент на Съединените щати, така че знаете, че това може да имам доста важни последици върху преговора, сте, така че бихме искали да знаем какво мислите и какво е вашето отношение. Много ви моля а, да не говорите повече от 15 минути, тъй като ще има много а, въпроси от страна на депутатите. Да започнем с господин Бен Ланге, член на председател на комисията Инте, който ще направи много така важен увод и, и, в, и неговата комисия, и нашата комисия са много заинтересовани от този проблем, така че с удоволствие ще изслушаме това, което имате да кажете, за да можем да си координираме нашите а, действия за по-нататъчната работа. Господин председател, благодаря ви, скъпи колеги. Аз съм член и на вашата комисия, така че през предишния мандат работих активно по преговорите с ППТИ. И двете комисии работят много в тясно сътрудничество за развитието на промишлеността в Европа. За нас ТПТИ е, може да бъде един много важен инструмент за развитието на промишлеността в Европа. Вече сме на седмия кръг от преговорите. Установяваме, че бихме могли в някои отрасли да увеличиме нашето, нашето производство. Целта е да се намалят митата, които са в някои случаи пречка за достъп до пазарите, особено в автомобилния сектор. Знаете, че в за някои превозни средства митата са 25% от порядъка на 25%, защото тези превозни средства не се, е, се разглеждат по-скоро като селскостопански съоръжения или селскостопански превозни средства и машини, тъй като методите на оценка са различни от двете страни на Атлантическия океан, така че целта е да има едно по-добро взаимно признаване, съпоставимост, за да можем да разшириме пазарите в интереси на едната и на другата страна. Има и други отрасли е, където е възможно по-широко сътрудничество. Има, разбира се, отрасли, където а, сътрудничеството ще бъде доста ограничено поради разликите в законодателството, като например в, а, при фармацевтичните продукти ние все пак а, и химическите вещества. Ние приехме директивата а, РИЧ, която а, регламентира този отрасъл в Европейския съюз, но има други, а, други отрасли, където можем да се възползваме от едно по-широко сътрудничество. Трябва да видим дали в а, ТПТИ ще бъде включена глава енергетиката, тъй като енергетиката е най-малко регулирания отрасъл в света, така че не би било лошо да се договориме за някои критерии, някои норми и да бъдем, може би, първите, които ще е, така създадем основата за, един, за едно економическо споразумение достойно за 21 век. Колкото до е, до и цифровата промишленост и това също отрасъл, който може много да се развива, трябва да трябва да, да, да действаме, да развиваме нашето сътрудничество в тази област, като обаче обърнеме особено внимание на защитата на личните данни, защото Европейския съюз настоява много и стриктно на защитата на на данните. Ако нямаме някакви специални споразумения по този, а, по този въпрос, просто сътрудничеството ще бъде доста ограничено. Така че ние имаме известни опасения в тази област. И комисията по международна търговия изра изразява своята загриженост по този повод. От друга страна, ние ще работим и ще продължаваме, продължаваме да работим много тясно сътрудничество с ИТРЕ, тъй като става дума за насочване и а, така управление на един тежък а, пакет. Преди седмица а, новата комисия пое своите функции. Надявам се, че тя ще а, е, наблегне на прозрачността и на възможността за а, е, задълбочен диалог с гражданското общество и предполагам, че нашето сътрудничество ще продължи в същия дух и за бъдеще. Благодаря. А сега ще помоля нашите представителите на Европейската комисия да се спрат на по-важните проблеми, като регулаторните а, проблеми и въпроси, но в крайна сметка всичко ще бъде по-скоро въпрос на а, въпроси и отговори. Господин Халбен, имате думата. Благодаря, добър ден очаквах тук да сме повечко и да се чувствам в е, безопасност. Аз е, съм общо отговарям за споразумението, но друг колега е основния преговарящ. Е, нека да имаме предвид, че когато преговаряме от ваше име и от името на страните членки, не забравяме никога политически интерес на парламента. А когато тези преговори приключат, това ще бъде най-голямото търговско споразумение, на, по което сме гласували след влизането в сила на Лисабонския договор. Тоест, ние сме наясно какъв път ни предстои, е, знаем, че ще трябва да работиме и с вас, и е много важно да направим така, че всичко, което искаме да постигнем и нашите опити в това отношение да бъдат добре разбрати, разбрани от е, депутатите. За е, момента не мога да коментирам е, какво очаква нашия комисар. Тя току-що зае поста си, даже в момента е в Швеция, но Е, тя обяви преди е, нашето присъствие тук е, един широк кръг от принципи, с които очаква да се ръководи европейската търговска политика за открит пазар, отворен пазар, високи нива на защита и повече прозрачност. Смятам, че ще бъдете свидетели именно на това. И ние ще говорим и с господин Ланге по това как могат да се отразят тези приоритети в неговата работа. Също госпожа комисаря заяви, че иска един нов старт на преговорите за търговско партньорство защото те е, до известна е, степен се размиха през 2014, което беше нормално. Тук се случваше политически преход. Сега вече нещата са по-стабилизирани. В Америка имаше избори вчера. Ще коментираме и тази тема. Тази, този месец, ако добре съм разбрала, госпожа комисар е, смята да работи и с заинтересованите страни, и с вашата институция, и с съвета, и с гражданското общество. Първата среща с американците в контекста на преговорите ще се случи единствено след като тя е се е срещна с съответните представители е, на заинтересованите страни тук в е, Европа и на институциите. По отношение на ТПТИ, ние започнахме публични, публична консултация в рамките на раздела за инвестиции в споразумението. Сега вече нещата ще минат посредством комисара на политическо ниво. Над 1500 са реакциите от тази обществена консултация и смятам, че в това отношение госпожа комисаря иска да разработи един подход съвместно с другите комисари за да може да има взаимодействие, включително и с парламента. Това ще е нещо, което може да очаквате като дейност от нея в бъдещите седмици и месеци. В Штатите вчера имаше избори. Знаете, че най-важната е, промяна е, че властта в Сената се смени. Тоест всички председатели на комисии ще бъдат, на парламентарни комисии ще бъдат сменени от януари. И е, в такъв смисъл програмата на Конгреса сега е значително упростена републиканците е, сега, е, които имат превез в Камерата на представителите, ще имат превез и в Сената и ще могат да определят програмата. Търговията е една от потенциалните области за сътрудничество между демократите в администрацията и Конгреса, републиканците в Конгреса. Тоест, от 2015 година ще има проекто закони представени на парламента, т.е. те ще се, т.е. еквивалента на мандат за президента за преговори, което ще даде много сериозен политически тласък на преговорите за ТПТИ, е, както и преговорите, които американците водят с азиатските страни. От страна на Америка 2015 година е от ключови значения за техните, техния преговарящ, защото той е наясно, че трябва да има конкретни резултати преди да мине страната в 2016 е, година в националната кампания за избори. Тоест за щатите 2015 е, е ключова година. Главният преговарящ ще иска да сътрудничи с европейската страна, за да се види колко бързо може така да се пусне на правата преговорите за ТПТИ и те да се увенчаят с успех това е по отношение на графика и пък и темите. Можете да бъдете спокойни в това отношение, а и комисията, вие имате цели 5 години пред себе си, не сте притиснати от времето. Няма нужда да се обсъжда непрекъснато какво трябва да се случи 2015 или 2016 неща, които няма да могат да бъдат решени по време на мандата. В това отношение вие имате избор. И преди да дам думата на колегата Петрус да кажа докъде сме стигнали в преговорите. Една година и малко мина, седем кръга на преговори са проведени, като цяло не е чак толкова не са толкова зле резултатите за цяла година работа. В повечето области преговори, вече минаваме към общи текстове, т.е. консолидирани текстове с в скоби е, становищата на страните, там където те се разминават. В е, областта на устойчиво развитие американците го наричат е, трудов пазар и околна среда, различно е. Там има да се доизчистят нещата. Има още други текстове, които трябва да се представят в проектоформа. Има много работа по достъпа до пазара, т.е. отварянето на наши пазари в области, където те още са затворени, има значителни нива на защита, както и тяхните такива нива има и на едната и на, от другата страна и трябва да се договарят също се е, става дума за нови правила. В преговорите ние искаме да разработим определен кръг от правила, които да станат своего рода е, модел за е, други търговски преговори, включително и Световната търговска организация в Женева. Та за, за из, е, износа, това е много стратегически въпрос, средносрочно и дългосрочно. Става дума за достъп до пазари, за сътрудничество, без да се снижават стандартите на защита и разработването на нови правила в области, където те не съществуват. Най-добрият пример, господин Ланги го спомена, е, е защитата на данните. Различният начин, по който се съхраняват е, данни и се обменят тези данни. В момента се е, занимаваме и с нивата и стандартите на поверителност и защита на данните като пак да кажа, споразумението няма да сведе стандартите на по-низко ниво. Има вече приета от вас законодателство, тук, което ще си се спазва, става дума за отваряне на пазари, което се договаря между двете търго... двете търговски партньора. С което аз ще приключа и ще дам думата на колегата Петрос. <clears throat> Yes, thank you very much, uh, Chairman. Good afternoon to all. Благодаря. Добър ден на всички. До тук малко по-общо представихме нещата, а сега ще бъда малко по-конкретен и ще ви представя докъде сме стигнали в главата енергия и суровини. Този раздел е сериозен проблем и предизвикателство в 21 век, но също така е област, господин Ланге коментира, че е област, която още не се покрива добре от международни разпоредби. Разпоредбите на СТО се отнасят до енергоматериалите, но няма разпоредби за всички аспекти на дейностите на операторите в двустранни споразумения. И именно по тази причина е важно да се използват преговорите ТПТИ за разработка на общи световни правила и да се разработят клаузи за открита конкурентна рамка на отваряне на този отрасъл. И е, предложението, което бе дадено на щатите преди една година, съдържаше някои примерни е, клаузи, които можеха, може евентуално да се включат в раздела суровини и енергия в ТПТ. Е, в тези клаузи се разработват текстове за всички дейности в сектора, свързани с с отпускане на лицензии за проучване и използване на ресурсите, как да се осигури недискриминация и прозрачност, да се преодолеят практиките на фиксиране на цени и двойно облагане или съответно разпоредби за регулираните цени, които съществуват в някои страни. Също така се засяга евентуално забраната за е, търговски монополи и износ, износни монополи. Е, също се засяга въпроса за достъпа на трети страни, за инфраструктурата на доставчици на енергийни продукти, става дума за тръбопроводи, енерги... електромрежи и така нататък. Е, става дума и за въпроси, свързани с безопасността на инсталациите в открито море за добив на нефт и газ. Всички тези въпроси ще бъдат засегнати в преговорите. Предложението, както можете да си представите, се занимава също така и с много важния въпрос да се премахнат ограниченията на щатите за суров нефт и газ, което е много важна цел за Европейския съюз това са елементи, които са свързани с изкопаемите горива и ние имаме съответно законодателство на общностно ниво. Работиме и по аспекти свързани с възобновяемата енергия. Там има още какво да се разработи в следващите турове на преговорите. Штатите все още не са излезли с политическо решение за включване на главата енергия и суровини в споразумението и за премахване на износните ограничения спрямо Европейския съюз и не е отговорила официално на европейското предложение за експорта на енергия. Тяхната позиция е, че въпроса може да се реши, когато се подпише ТПТИ, когато се даде е, статут на Европейския съюз най-облагоприятстван партньор посредством автоматично отпускане на експортни лицензи. Това обаче е едно странно решение от страна на щатите и е, не решава въпроса в рамките на споразумението. И е, не се покрива и въпроса с експорта на суров нефт. Ние отчитаме колко е важен този въпрос, как той има и геостратегическо измерение, че сигурността в е, енергийните доставки имат и са свързани с това. Ние обяснихме своята политическа позиция. Комисар Дегухт пътува до щатите през септември и изложи своята позиция. Госпожа Малстром на изслушването също говори за раздела енергетика в ТПТИ. Техническата ни работа продължава по всички отделни елементи, които се включват в а, нашето предложение за преговори. През седмия, по, в седмия тур на преговорите засегнахме въпроса за достъп до транспортната инфраструктура за енергийни продукти и транспортни проблеми. Също ревизираните процедури на щатите за износ. Опитахме се да намерим общи сходни точки между двата режима. Във всички случаи на техническо ниво имаше много добро сътрудничество между регулаторите също процеса на взаимодействие между съответните агенции вътре в е, щатите е добре, се развива добре. За следващия тур на кръг на преговорите ние предвиждаме, като разбира се очакваме първо официалния отговор на щатите, е, дискусия за енергийната ефективност и е, възобновяемите енергии, евентуално и други въпроси, които до тук не сме обсъждали в подробности. Това е положението за момента. Естествено, възможно най-скоро е редно да получиме отговор от страна на щатите, който ще ни даде възможност да а, преминем дискусията, да я прехвърлим от техническо ниво на вече ниво реални преговори. Много благодаря на представителите на Европейската комисия. А, сега бих искал да помоля представителите на политическите групи да вземат думата. Ще ви помоля да се придържате към две минути за изказване. Господин Месершнит. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за предоставените сведения. Имам няколко въпроса. Първият е свързан с обществените поръчки. През месец септември тук, от тази страна на Атлантическият океан, решихме да включим Нова Зеландия и Черна гора към регламента за обществените поръчки и се поставя въпроса как ще включим този факт в преговорите с Съединените щати, защото ако се постигне търговско споразумение с САЩ, как, каква ще бъде позицията на тези трети страни към регламента за обществените поръчки? Следващия въпрос е свързан с е, малките и средни предприятия. В доклада за седмията тур от преговори се твърди, че са зададени редични въпроси относно прозрачността на законодателството на федерално равнище, правилата, оценките на въздействие и т.н. Какъв беше отговорът на Европейския съюз на тези въпроси на САЩ и каква беше причината да се повдигна този въпрос? като критика ли беше отправен или беше е, искане за допълнителна информация? Защото от този доклад, е, остава, този доклад е възможно най-неутрален и действително не можем да си зададем впечатление дали е, коментарът се направен като критика или като конструктивно търсене на информация. Следващият въпрос е свързан с селското стопанство. Още веднъж получаваме много ограничена информация, обсъждане изобщо темата. И по въпроса, един от първият оратор, Надяваме се, разбира се, да постигнем една а, много силно и много стабилно споразумение, което да бъде модел за поддържание за всички останали споразумения за свободна търговия, но въпросът е какви, ще са, какви са отзивите, останалата част от света и как се гледа на него, защото наистина се очаква това споразумение да повлияе на всички останали споразумения за свободна търговия, които ще по света. My turn. I'm terribly sorry, chair. <laughs> Thank you very much. Госпожа Милнер, извинете, господин председател, че се забавих. Имам две конкретни коментара. На първо място, аз идвам от Австрия, една страна, която е много скептично настроена към ТТИП, както може би знаят повечето колеги в залата. Аз лично съм за това споразумение, тъй като съм убедена, че търговията като цяло и спорта търговия в частност е основата на благоденствието. И моят въпрос е свързан с а, два елемента. На първо място насочили сме се към процес на приемане на сита. Как сита се свършва с ТТИП, защото все повече съм впечатлението, че ако бъде прията сита, ще може да а, имаме и по- добра начална позиция относно споразумението с Съединените щати. И вторият въпрос е свързан с ратификацията от страна на националните парламенти. Каква е позицията на Европейската комисия в това отношение? Благодаря ви. Господин Ешеник е следващият оратор. Thank you very much, uh, Mr. President. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, напоследък прочетох много прозвучвания, включително и една с която разполагам пред себе си. И повечето от тях са съгласни, че последиците от подписването на ТТИП ще бъдат много отрицателни за Европейския съюз от гледна точка на заедостта, от приходите въщи от работа, сравнени с приходите идващи от капитал по отношение на опазването на околната среда и също така се очаква малките и средни предприятия да не са много благодетелствани подписаното това споразумение, дори обратното. Освен това се очаква споразумението да няма много положително въздействие от гледна точка на БВП. Също така знаем, че повечето мултинационални компании ще бъдат упокодетелствани от подписването на това споразумение, но моят въпрос е какво ще получат обикновените граждани и максимални предприятия в Европейския съюз и дали изобщо ще има някакви облаги за тях. Благодаря ви. Благодаря думата да има господин Борени. Благодаря ви. В последния тур на преговорите по отношение на малко средни предприятия и пете страни се заяви желание МСП да участват по-активно в процеса на преговори, за да се запознаем с истинските им нужди и изисквания. Все повече независими проучвания показват, че в споразумението свободна търговия за Съединените щати има заплаха да а, повлияе отрицателно на вътрешноевропейската търговия и в частност на малките предприятия, които нямат необходимия капацитет за да бъдат конкретно способност на международният пазар. Вземате ли предвид специфичните нужди на МСП и евентуалното въздействие за тези предприятия от споразумението. На второ място, как възнамерявате активно да привлечете тези максимални предприятия в преговорите, защото инструментът за обществена консултация, използван от Европейската комисия, не е достатъчно адекватен по отношение на заинтересованите страни от поискането на това споразумение. Така, например, в последната обществена консултация имаше много ниско участие на предприятия от Италия. Не защото темата не ги вълнува, а защото малките предприятия просто не са запознати с този процес на обществена консултация. Така че въпросът ми е как ще се, оцени, ще се оценят тези резултати и какво ще направите с процедурата започната от Европейският омбудсман за е, настояване преговорите по ТТИП да бъдат по-прозрачни. Благодаря ви. Може би искате да отговорите на първият тур от въпроси. Струва че така ще бъде по-уместно. Добре, започваме с въпроса за обществените поръчки. В целта на споразумението за свободна търговия е да бъде обладетелстващо и за двете страни, и съответно облагите не засягат и трети страни, които не са на страни по съответното споразумение. Това са водещите принципи, които отговарят на системата на СТО. Така че каквото ние дадем на американците, и американците ни дадат в рамките на ТТИП, ще остане между двете страни подписали споразумението. И това разбира се се отнася и до обществените поръчки. По въпроса за МСП, редица членове на, на вашата комисия повдигнаха въпроси, свързани с малките и средни предприятия. Действително има, оставаме с впечатлението, че това споразумение ще благодетелства най-вече големите компании, които вече имат позиции а, от другата страна на Атлантическият океан и по-малко малките средни предприятия. Струва ми се, че от а, другата страна на Атлантика се прави същият анализ въпреки че по-голям част от е, търговски обмен в Кафрика се осъществява от МСП, се оказва, че много малка част от МСП на практика внасят и изнасят. Или казвам с други думи, има огромен потенциал за растеж на МСП, ако международната търговия е, стане по-проста и ако е, процедурите, които осигуряват достъп до тази международна търговия, са по-лесни. Ето защо нямаме нужда от един механизъм, който ще намали бюрокрацията и тежестта за МСП, но ще запасят равнището на закрило, които вече са налични в, на наш, в нашите общества и на нашите пазари. А това равнище на закрило в някои случаи е различно. Така че целта на споразумението е да се запасят тези разлики, освен в случаите, когато тези разлики са от чисто техническо естество, няма никакъв смисъл от тях, като, например, техническите тестове за издържливост на автомобилите или специфичните изисквания за безопасност на коланите в двете страни. Казва, че, чертнопозителите позителите на автомобили трябва да спазват две различни нормативни разпоредби, което значително увеличава техните производствени разходи, но не допринася с нищо за по-висока безопасност. Така че ще се опитаме да намалим тежестта там, където е възможно и на първо място ще бъдат облагодетелствани малките компании, тъй като големите предприятия вече са намерили начин да заобиколят съществуващите ограничения или а, трудности. Мога да ви уверя, че Siemens знае как а, да се справи на американския пазар, както General Electric знае как да се справи на европейския. Нашата основна цел е да упростим обмена на, в рамките на международната търговия и това ще благодетелства най-вече малките предприятия. По въпроса за Същото стопанство, зададено от господин Месър Шмидт, не се обсъждат субсидии в рамките на това споразумение. Субсидии се обсъждат с всички останали по света, по едно и също време, тъй като е ясно, че няма да променим ОСП само заради един наш партньор, както и Съединените щати няма да променят своят федерален закон за същото стопанство само заради нас. Всички тези проекти, тези преговори трябва да се водят на международно равнище, защото ако се намаляват субсидиите, те трябва да се намалят координирано по всички пазари. А по въпроса за достъп до пазара, отговорът ми е да. И а, подобно на вътрешните, на обществените поръчки, извинете, ние ще предоставим достъп до съскостопанските пазари на американските предприятия и се надяваме да получим нов достъп до американски пазари, но ви припомням, че в момента ние сме нетен износител на селскостопански продукти в САЩ. Така че много често ни се струва, че основната ни цел в основното автостопанство е, е да се защитаваме, но на практика ние сме нетен износител. И се оказва, че висококачествените работни места при а, крайните изделия след пазарите, в които имаме най-голяма възможност да спечелим нови пазари, включително чрез зачитането на географските обозначения за виното, сирената и други подобни традиционни продукти. И тук отново ще бъдат подействани малките предприятия, не големите мултинационални компании. По въпроса за ТТИП и трет, отношението на третите страни към това споразумение. Всички получвания показват, че третите страни ще бъдат нетно, нетно въпреки че става въпрос за едно двустранно споразумение, в което се разглеждат нормите за защита само в трети страни подписани споразумението. И третите ще бъдат облагодетелствани, както бяха облагодетелствани, когато се създаде единият пазар защото износителите, които искат да изнасят своята продукция в Европейския съюз, трябва да отговорят на една единна норма. И ако покрият тази норма, могат да изнасят своите, продукти из целият вътрешен пазар. Така че ако и в областите, където постигнем споразумение за общи норми с Съединените щати, това споразумение ще облагодетелства нас, но ще облагодетелства и трети страни Госпожо Миланта, да, изправени са пред предизвикателство в Австрия и мога само да ви насърча да ни помогнете. Има и други страни, които са скептично настроени. Темата в момента е много обсъждана. Аз лично никога не съм очаквал подобно нещо като специалист в областта на търговията. И вие трябва да се постараете да обясните на избирателите си какво представлява споразумението и тези от вас, които вярват в него, трябва да се опитат да го защитите Действително това става все по популярна тема за разговор и затова трябва всички да се запознаем с тях. Споразумението на търговия с Канада ще бъде пример за преговорите с ТТИП, но няма да се използва на напълно като пример, защото американците със сигурност ще намерят аргументи да не използват всички разпоредби на споразумението с Канада СИТА. Но СИТА като цяло е най-изчерпателното ни цяло споразумение в момента. То беше сключено само преди няколко месеца. И в момента то се държа най-доброто, на което сме способни по отношение на търговските споразумения в контекста на глобализацията. Така че част от логиката за сключването на ТТИП и една от основните му цели е да не бъдем засенчени от глобализацията, а по доколкото сме способни по нашия скромен начин да допринесем за глобализацията. Защото ако погледнете сектора на енергетиката, през последните години определено секторът на енергетиката не може да служи за пример за свободен пазар, ръководен от търсенето и предлагането. В края на преговорите ще видим какво е включено в споразумението и какво не е включено. И въз основа на разпоредбите на договорите и заложеното в споразумението ще направим своите препоръки. Но ми се струва, че повечето участници са наясно, че едно споразумение с подобен мащаб и подобна важност са наясно, че това споразумение трябва да бъде ратифицирано и от националните парламенти. Но и вие, като член на Европейски парламент, трябва да се замислите за вашата собствена воля десете сметка, че това споразумение ще трябва да бъде ратифицирано от националните парламенти и да се замислите какво, какво е неговото значение, неговата важност за търговията като цяло и изключването на други споразумения за бъдеще. Така че според мен трябва да се замислите и за собствената ви роля. Мога да кажа, че когато аз самият работех като длъжностно лице, най-важно когато започнах работа си в комисията, най-важно за нас беше сътрудничеството с съвета. А сега вече работим и с съвета, и с парламента. Така че ви се замислите какво правите, защото колкото повече равнища на, на осложняване въвеждате, толкова по-трудно ще бъде прието споразумението. И има сериозна опасност американците да кажат, че ще, те самите ще ратифицират споразумението това, когато 20 държави членки са го ратифицирали всяко една по-отделно. Малките и средни предприятия, мисля, че вече отговорих. Колкото до, до гражданите, наистина трябва да, да, да убедиме нашите граждани, че ТПТИ ще има понякога много пряко влияние и отношение към ежедневния им живот и ще им донесе някои преимущества, по-специално в областта на мобилността за младите, колкото до прозрачността, мисля, че първо ще се обсъди проблема с комисара, с господин Ланги и след това ще ви представя. Госпожа Ерн ще бъде следващата. Господин председател, аз представлявам един избирателен окръг в източна Германия, където повечето предприятия са малки и средни предприятия и дори преобладават микропредприятия. Сега в, на различни нива се формулират известни критики спрямо ТПТИ, особено що се отнася до възможностите, които този това споразумение ще отвори на малките и средни предприятия. В крайна сметка те са малки предприятия и е, те не са автомобилостроители, те не могат да си намерят място на американския пазар. Но тук става дума за малки предприятия от източна Германия, но подобни има в останала Европа също. Сега, е, е, едно е, споразумение, което изключва защитата на данни, според мене е неприемливо. Всичко трябва да бъде включвано. И бих искала също така да, да, да, да спомена, но моля ви бъдете конкретни, да ни кажете е, какви ще бъдат преимуществата за трудещите си и най-вече как, доколко разпоредбите ще бъде в техен ущърп, господин Каринц. Аз лично, както и а, другите членове на НП, бяхме а, и продължаваме да бъдеме поддръжници на ТПТИ. В момента обсъждаме някои аспекти на споразумението, но разбирам, че е, преговорите напредват, но е, някои проблеми, свързани с е, енергетиката и цените и единия пазар, са от пряко значение за нашата комисия, но наш, но Европейския съюз все още няма единен пазар в тази област. Така че Въпроса ми е кои аспекти е, не задоволяват американската страна, кои аспекти не задоволяват европейската страна. Дали може би факта, че ние нямаме един единен пазар, може да бъде едно, едно а, препятствие. Но Но ви... Искам да разбера и каква е същност, същността на, на, нашата, на нашата дискусия. В момента става дума за енергетика, за суровини и дали и доколко липсата на единен пазар има някакво значение за преговорите и отношение и последици за тези преговори. Госпожа Лопес Демео благодаря, дами господин председател. Добър ден на, на всички. Ние не приемаме нито съдържанието, нито формата на това споразумение. 95%, 90% от заседанията са в присъствие и с участието на лобистите, които защитават дадени интереси. Нека всичко бъде прозрачно, нека всички да имат достъп до всички документи и до всички аспекти на тези преговори. От, от, друга, от друга страна, в различните държави членки положението е различно и примерно в Испания тези е, разпоредби в никакъв случай не биха създали нови работни места. Нека не забравяме, че, между, че след споразумението между Канада, а, Мексико и Съединените щати бяха загубени 1 милион работни места в първите години. Е, Европа трябва да инвестира, да, но в повече Европа, а не е, да тръгне по този път. Мисля, че просто сме тръгнали по е, неправилният път. Господин Теличка. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че Европейския парламент в момента е малко е, разделен по този въпрос. Има критики по проблемите свързани с е, прозрачността. В и мисля, че е, прозрачността и конкретността на диалога само ще допринесе за по-доброто разбиране на нещата. Аз не казвам, че всичко трябва да бъде публично, но а, смятам, че нещата трябва да бъдат ясни по неща и за това благодаря господин председател за организираната среща и за в бъдеще, може би в друг, и в друг формат можем да имаме един откровен дебат. Сега, имам няколко въпроса. Основното преимущество и основното предизвикателство това е, е регулаторните норми. в областта на обществените поръчки и енергетиката все още продължава да има бариери. Второ, в областта на атомната безопасност и тук има раз, раз, раз, различия между нас и нашите партньори е, от американска страна, защото като че ли има повече последователност е, от страна на Русия американците, отколкото от нас. И трето, на трето място е, автомобилопроизводството. Така че про, проблема е, е какви, по какъв начин ще бъдат решени проблемите с навлизането и достъпа до обществените поръчки и проблемите, които са свързани с автомобилостроенето. Следващият. Аз по принцип съм привърженик на свободния обмен и на свободната търговия, така че за мен е е, свободния обмен, това значи по, е, е, по, по обемна търговия, реиндустриализация на Европа. Но нашите съграждани, нашите избер, избиратели се тревожат от други неща. В, в Великобритания има здравна нашата здравна служба е, е по принцип е, обществена услуга, която се управлява от държавните власти. Разбира се, и, има е, опити за нейната приватизация и така нататък. Но ние бихме искали да знаеме при либерализиране но обмена и при, при един по-свободен момент, няма ли утре нашата здравна служба да бъде контролирана от американски е, фирми от, и от американските е, и да се починява на американското законодателство? Госпожа Ниблер. Бих искала да се спра на два основни съществени проблеми, на които ви отчасти отговорихте. Първо, прозрачността. Много колеги повдигнаха този въпрос. Вие самия казахте, че преговорите ще бъдат много по-прозрачни, че по време на изслушването комисарката пое ангажимент за подобна прозрачност, но кажете конкретно какви, какъв ще бъде израза на тази прозрачност. Кои са действията, които ще предприемате, за да има подобна а, прозрачност? Ние сме готови да защитиме това споразумение защото смятаме, че по принцип това споразумение би било полезно и е, ползотворно за малките и средни предприятия, но ние не познаваме достатъчно съдържанието, същността на ТПТИ. И аз неодавна бях на един митинг, където 90% от присъстващите ми изложиха а, причините, поради които са против а, това а, споразумение. Но ако искате наистина да разберете за какво мислят хората, елате, елате при нас, елате на, в, а, по нашите избирателни окръзи, а, да видите какво мислят хората, защото ако няма някаква промяна в подхода, не се, не се очудвайте, че след година и половина Европейския парламент ще отхвърли ТПТИ, защото просто хората не са разбрали какво е, какво съдържа то. Нормално е, е избирателите да хранят известни е, колебания, да бъдат да не са сигурни в а, а, преимуществата на това споразумение. Не само избирателите, местните органи а, на властта също са загрижени. А, ние непрекъснато казваме, че няма да допуснем допълнителна а, допълнително либерализиране. Така че нещата трябва да бъдат обяснени. Още веднъж е, наблягам на това, че има е, много, е, много очаквания и много въпроси, кои, на които не са дадени отговори. И второ, въпроса с шистовия газ и фрекинга, това обект ли е на преговорите? Хората просто смятат, че това ще бъде вкарано в споразумението зад, а, така, през задната врата. Господин Рубик, аз а, се радвам, че комисията, че нашата комисия организира подобен дебат. Малките и средни предприятия е, имат е, интерес е, да разберат какво се крие за този договор, а нашите големи предприятия са заинтересовани от възможност да инвестират в Съединените щати. Кажете ми, примерно, аферата Ватенфал свързана ли е с а, ТПТИ? И влиза ли е, тя в а, а, договорните а, точки. Второ, ние самите имаме много проблеми, свързани с защита на собствеността. Знаете, за хора, които са купили земи в Унгария, сега се оказа, че не могат, че не са собственици. Така че Какви ще бъдат и инструментите за решаване на спорове? В момента съществуват, съществуват инструменти за решаване на споровете в рамките на СТО, но ако възникнат спорове между Европа и Америка, ние не искаме да бъдем свидетели на търговски войни, а да има инструменти за решаване на споровете. А за малките и средни предприятия, за малките предприятия, които са е, много важни, които са гръбначния стълб на Европа, и само 13% от тях имат достъп до американския пазар и изнасят. Докът, така че трябва да се създадат много по- по-добри условия за малките и средни предприятия да имат достъп до този голям пазар. Ние не трябва да бъдем губещата страна в процеса. Така че Европейската комисия е тази, която трябва да, да дава подробна информация и много ще ви помоля да отговорите конкретно на въпросите, които са, ви бяха а, зададени. Благодаря, господин председател. Още веднъж, ако обичате, натиснете микрофон. Това споразумение е важно за нас, за Европа и за развитието ни, но има една област с проблеми. Става дума за запазване на, опазване на дати, данните и економиката, свързвана с огромни обеми данни. И съответните дейности, базирани на такава обработка. Европейския парламент очаква позицията на съвета, за да започне триалога по пакета за защита на данните. Първо, би следвало да се приключи с регламента за защита на данните, а не да се договаря този въпрос в целия пакет е, с е, търговия и инвестиции с щатите за да се види е, как, как ще работи е, комисията, за да стоят тези два процеса отделно. Какви дейности ще предприеме тя, за да гарантира на гражданите, че има защита на данните. Ще се прилага ли е, шапковото споразумение или ще се даде възможност да се изяснят всички аспекти на защита на данните. Благодаря за спазване на времето, господин Мариас. Благодаря. Благодаря на комисията за предоставената информация. Искам отново да кажа, че националните парламенти играят много важна роля. Но а, на европейско ниво също има съответните правомощия. Примерно, правомощия, които въжат само на европейско ниво и такива, които въжат и на европейско ниво, и на национално ниво. Това всички е, теми трябва да се решават на най-подходящото ниво. В такъв смисъл ролята на националните парламенти не следва да бъде пренебрегвана, а като че ли има именно такива опити. Страните членки същите имат своите, също имат своите правомощия и Европейския съюз не може да ги е, узурприра. Не можем да се превръщаме в едно НАТО в економиката, е, защото точно това се случва. Инвестициите се влияят от разходите. Като не става дума само за цената на труда, но а, и а, е, цената на енергията, а пък и изнасянето на производствата в трети страни, това, което прави Америка, не е най-доброто решение. А, в Америка има много ниска цена на, енерге, на енергоносителите, благодарение на шистовия газ и така нататък. А, и смятам, че в края на краищата ще се случи това, че инвестициите в Европа ще намалеят, а ние целим точно обратното. И още нещо, малките и средни предприятия и Европа. Те нямат опита да се справят на подобен пазар. Нашите е, гости искат да отговорят сега, а след това ще дам думата на още шестима колеги, с което смятам да приключим списъка с изказващите, за да можем да приключим и на време. Добре, седем. Седем. Моля, заповядайте за отговор. Ако мога да кажа, така като уводни думи, ние сме служители, е, ние сме в вашите ръце. Когато пожелаете да обсъждате този въпрос, ние си сътрудничим и с председателя на комисията Инта, господин Ланге, но сме готови да работим и с ние. Работим за вас. Очевидно има много интерес. Ако имате нужда от по-подробна информация, не винаги е задължително да бъдем аз и колегата ми, но сме готови да ви предоставим всичката експертна помощ, която имате нужда. И с цялото ми уважение към е, госпожа депутата, която предложи ние да разговаряме с хората, мога да ви кажа, че всъщност това е вашата задача. Аз не ви пожелавам да водите моя крайно скучен живот, защото аз съм в офиса от 9 до късно вечерта. Но а, въпроса за това какви са ползите, а, какви са а, така, възможностите за противовес на голямата конкуренция от щатите, именно в една система на представителна демокрация, това е, е, е работата, която вършите вие. Аз, ние сме петима души, които работим по ТПТИ. И разбира се, имаме експерти за отделните области, но просто имайте предвид, че <laughs> имаме своите ограничения. Но ние във всички случаи търсиме една взаимопомощ, защото това споразумение ни прави по-конкурентно способни спрямо останалия свят. И БВП на Штатите и Европейския съюз всяка година намалява с 1%. 65 5% преди 10 години беше БВП на Штатите и Европа от БВП. На света сега тази цифра 45. Е Тоест ние ставаме все по... имаме все по-малка част от общото производство. И ако искаме да противостоим на този процес, това се случва само чрез търговия и износ. Затова и е добре да имаме това споразумение. Разбира се, то ще се случи единствено с вашето одобрение. Що се отнася до малките и средни предприятия, нека да кажа също, че въпросът е приоритети на Америка. Не, не е ние да искаме МСП, а те да не искат. Ние и те са заинтересувани. В такъв смисъл всички идеи, които имате, всички предложения, които имате, моля, обърнете се към нас. Нашата работа е да ги включиме в текстовете. А за защита на данните, отново в уважение на вашите настоявания, искахме този въпрос да остане отделен. Вие настоявахте, че това е основно право, че е застъпено в Лисабонския договор, за това излизаме и с регламент. Не става дума за економическо право, което така да се договаря в търговско споразумение. Именно по този повод е, го държим и в отделна страна. Но е, потоците от данни, там трябва да имаме ангажимент за откритост, който да се включи в споразумението. Но с спазване, разбира се, и уважаване на законодателните решими и на двете страни съответните законови разпоредби трябва да бъдат спазвани от тези, които се възползват от данните. Бих се извинил, че е, не съм много по-общо говоря по някои теми, но е, така, това са основните неща. Що се отнася до прозрачността, аз е, от 25 години работя по търговски преговори и тези са най-прозрачните от всички до сега. И така, че всеки, който казва, че преговорите се водят в поверителна атмосфера, не е така. Всички текстове могат да бъдат е, на достояние на членовете на комисията Инта. Те имат достъп до всички е, писма, които са разменени. Сега вече пристъпихме към обмяна на консолидирани текстове. И отново ще работиме с председателя на комисията Инта господин Ланке и е, всички депутати, които желаят, е, могат да имат достъп. Е, не ги крием тези текстове. Материята е изключително суха, а пък всичко, което искате да разберете или да включите в тях, ние сме тук на ваше разположение. А, гражданското общество не е вярно, че не го ангажираме. Вчера след обед цял ден, цял, целият следобед работихме с тях. Те повдигнаха много е, моменти, които са абсолютно валени и е, нашия комисар, който настоява на откритостта, е, е готов определено да работи по този начин. За стандартите за колите Колите са най-регулирания продукт в света. Ако си представите колко много законови разпоредби се спазват при производството на коли, искаме просто да има механизми да бъдат признавани националните разпоредби, когато те са е, еквивалентни, освен ако няма общи еквивалент. Разбира се, правилата не могат да бъдат еднакви, но се опитваме да намерим областите, където да има взаимно признаване, защото така ще има и по-голяма конкурентност за националното здравеопазване. В ТПТИ поясняваме, че страните членки остават свободни не само да предоставят публични услуги, но и е, да могат да правят тези услуги публични, дори след като те са били приватизирани. Тоест, ако сте приватизирали определени обществени услуги и решите след това да ги направите отново обществени, ще имате право да го направите. Това се предвижда в ТПТИ. Продължаваме консултациите и в момента по определени теми вече правомощията са на европейско ниво, не са на, отделни, на отделните членки. И специално областта на разрешаване на спорове и търговска защита има държавна система, която работи в други области на, търго, на търговски обмен, но тези системи не работят е, в е, примерно е, в случаи, когато има дискриминация срещу малки предприятия или експроприация или така нататък. Тоест, ние търсиме демокрация, справедлив съдебен процес, но в Европа ние имаме капиталово интензивна економика, която е базирана на знания. Т.е. трябва да търсиме и защита на интелектуалната собственост. Благодаря. Следващият представител на комисията. Аз мога да отговоря за конкретните въпроси по енергетиката. На европейско ниво общо, още няма общ е, енергиен пазар и това се отразява в преговорите. Една е, от приоритетите на комисията Юнкер е именно да работи за създаване на енергиен съюз. Това се отразява и в е, самия състав и организация на комисията. Факта, е, че има и заместник председател, който отговаря за това. Европейския съюз има още много какво да работи за постигане на Европейския енергиен съюз. А преговорите по ТПТИ могат да помогнат и за тези цели, за тази цел. Едно от нашите искания е да се премахнат износните рестрикции от страна на САЩ за газ и суров петрол. Това ще облегчи достъпа ни до международните енергийни пазари и ще е, подпомогне за преодоляване на сегме... разпокъсаността на пазарите в това отношение. Така и ще се създаде по-глобален международен пазар. Това ще е от полза и на двете страни в посока на намаляване на цените. Тук говорихте и за разликата в цените, когато стана дума за изнасяне на производството. А, така че един по-глобален енергиен а, пазар определено ще са в полза на европейските компании, за да се нама, намали именно тази разлика в цената на енергията. А, също така това ни осигурява и енергийна сигурност, не само по отношение на големия ни източен а, съсед, който е основен снабдител с енергия, тази независимост за нас е изключително важна и това ще е сериозен е, принос. А също така ще можем да създадем и модел от е, правила, разпоредби, които трети страни биха могли да следват в бъдеща. Така че в момента, в който ги договорим с щатите, да можем да ги предлагаме на трети страни в двустранни споразумения с цел е, постепенно да се разработят е, правила, които да са валидни на световно ниво. Това би било много важно за Европейския съюз, който в момента разчита на трети страни за доставка на енергоносители и това в непосредственото и по-далечното бъдеще няма да се промени. Това е също основно предимство на преговорите. Ставаше дума също и за обществените доставки в областта на енергията. А, ние преговаряме по въпроса за обществените доставки. Там трябва да бъдем доста настъпателни, но нямаме голям напредък за сега. Остава си още момента да бъде дискутиран. Ядрената безопасност в тези преговори не се засяга, защото Евроатом има съответни споразумения с американските власти. И госпожа Ниблер говори за фрекинга, за извличане на шистов газ. Нека да кажа конкретно нищо. В това споразумение няма да засегне суверенните права на всяка държава по отношение на решения за използване на природните и ресурси. Става дума за отделните страни на Европейския съюз и за отделните щати в Съединените Американски щати. Що се отнася до фрекинга, някои страни в Европа са решили да използват и да търсят шистов газ, а други страни не. Същото е положението и в щатите. Е, там определени щати е, разработват шистовия газ, в е, други не. Никой, нищо в споразумението няма да отнеме възможността на щатите, отделните щати и на отделните страни да решават този въпрос. Господин Станишев, за една минута. Благодаря ви, господин председател. Въпросът ми отново е свързан с е, комуникацията. Вярвам в добрите ви намерения да водите прозрачни преговори, но продължава да има много сериозни съмнения, че ТТИП може да се използва да се промени цялостни социално-економически модел на Европа, който е много различен от този на Съединените щати. Би следвало да се наясно с този факт и факта, че економическите доводи би следвало да са на второ място, когато обществото толкова много се вълнува от въпроса. Така че би следвало въпросата комисия да има проактивна стратегия на комуникация. Тъй като ако съдържанието на преговорите е качествено, тогава съобщете го. В противен случай а, може опасно да се случи отново това, което стана с акта. Съдържанието беше напълно задоволително, но гражданите не бяха осведомени своевременно и те бяха притеснени, че ще бъдат нарушени основните им права. Последваха поредица от протести и парламента отхвърли споразумението. Така че, моля ви, работете на своята комуникация. Нека да бъде възможно най-отворена и широко разпространена. Благодаря ви, аз имам съвсем конкретен въпрос. Говорим за процес на интеграция в, с, с, по отношение споразумението ТТИП. На средносрочен и дългосрочен план се предвижда създаване на партньорства, на публично-частни партньорства между Америка... Съединените щати и Европа. Това е много важно за успешното бъдеще на големите предприятия на двете страни. И аз съжалявам, че има толкова много предразсъдъци. Според които технологията е в ръцете на ограничен брой предприятие, че продължава да е и че за бъдеще ще бъде така. Съжалявам, че има толкова притеснение и за протекционизма и че това са старите предразсъдъци и антимерканизъм, на който сме и до днес. Благодаря ви, господин председател. Аз по принцип подкрепям ТТИП. Струва ми се, че това е една важна възможност за изграждане на стратегическо партньорство с Съединените щати. Има обаче един проблем, който вече беше споменат от колегите. Всеки 9 е, от 10 от моите избиратели не споделят моето мнение. Те са против ТТИП и тяхната позиция е такава, защото те не разполагат с конкретни примери, за да подкрепят нашата теза. И понеже разполагам с още малко време, ще ви дам един конкретен пример. Беше подписана петиция в е, Португалия, с която се настоява търговски спорове да се разрешават с арбитражна процедура. Това беше предложение на португалското правителство, след което правителството обясни, че става въпрос за арбитраж от ново поколение. Това е много хубаво, но какво конкретно значи това? Значи, че ако дадена държава иска да е, защити своята система на здравеопазване, може да го направи. Но има опасност американските предприятия да е, подведат последна отговорност на държавите, ако се опитат да запазят своите системи на здравеопазване. Също въжи и за фрекинга. Тогава за каква споразумение от, е, арбитражно споразумение от ново поколение говорим изобщо. Господин Хенкел. Аз също бих искал напълно да подкрепя искането Европейската комисия да подобри комуникацията относно преговорите. Аз лично нямам никакъв проблем да подкрепя споразумението, дори и с, само с сведенията, с които разполагаме в момента. Но ми се струва, че по-голямата част от 750 те членове на Европейския парламент не са в състояние да застоят същото, защото споразумението е просто прекалено сложно и ние се борим срещу цяла армия от хора, които са против бизнеса и които са антиамерикански настроени. И те водят една много активна кампания. Ето защо, господин председател, аз предлагам нашата комисия да предложи на председателят Юнкер, който смята ТТИП за един от основните си приоритети, да а, създаде една специфична платформа за комуникация, която е достъпна за всички членове на Европейски парламент. И да имаме възможност да изпратим всичките си въпроси до този специална служба и да получим отговор в рамките на 10 минути. Благодаря ви, госпожа Грефин. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искала да ви запозная с настроенията в Обединеното кралство по отношение на ТТИП. Радвам се на гаранциите, за които говорите, но аз бих искала да чуя какви ще бъдат конкретните мерки, които ще предприемете, за да гарантираме, че споразумението, което ще бъде изключено, няма да заплаши е, системата за опазване в Обединеното кралство NHS е като обществена услуга, която ще продължава да се по същият начин? И на второ място, как ще гарантирате, че свободата на държавите членки няма да бъде ограничена в частност чрез механизмите за разрешаване на споровете извън съдебно между частни предприятия и държава. Ние Имаме нужда от конкретни отговори на конкретните си въпроси, и ясно изразени въпроси. Благодаря ви. Господин Манка. Да, и аз съм съгласен, че трябва по-ясно да осведомяваме общественото мнение. Всички проучвания в Швеция, в Ирландия, в Австрия, всички сундажи, които се правят на общественото мнение, показват, че гражданите са против подписването на споразумението. въпреки всички много положителни прогнози, създаването на над 700 000 работни места, споразумението ще има ползи дори и за Словакия. Очаква се увеличаване на търговски обмен с 28% и увеличение на БФП над 600 милиарда евро. Всички това са прогнози, които трябва да бъдат сведени до знание на общественото мнение. В противен случай няма как да обединим гражданите, че трябва да подкрепят това споразумение. Благодаря. Ами мисля, че посланието беше много ясно. Трябва ни повече комуникация, комуникация и комуникация. Нека да чуем вашите отговори. Но време казваха, че в а, търговските преговори най-важното е да можеш да усетиш а, и да имаш чувство за действителността, усет за действителността. Но ние сме наистина малки сами по себе си. Комисията е малка, така че мисля, че можем и трябва да разчитаме на вас да се получи един мултипликационен ефект. В крайна сметка едно споразумение за свободен обмен има за цел да отвори пазарите и най-доброто е, обаче е това да стане, като разполагаме с най- пълната и най-точна информация. Така че ни е, публикуваме колкото се може повече информация на нашия сайт и ви приканвам да посетите нашия сайт и да дадете предложения за подобрение. Колкото до националните здравни служби, нещата няма да се променят. Американците го потвърдиха. Защото и те, и, и те искат същото. Те искат не намеса в тяхната здравасна служба. Така че, те имат абсолютно същите въжделения, както и самите ние и държавите членки ще, бъдат, ще могат да либерализират, ако искат, да се до, да поискат услуги, да, да се обърнат към частния сектор, но това. Сега, колкото те проекта и в никакъв случай не може да спре или да забрани по някакъв начин на държавите членки да регулират. Единственото нещо, ето за аферата Ватълфан. Ако нещата, нещата бяха а, предварително оговорени и така нататък. Став става дума за, за договор, подписан за, за построяване на ядрена мощност. Ама Германия реши да излезе и да изостави ядрената програма и сега Ватълча иска да знае дали може да бъде компенсиран тук. Така че... ако погледнем фактите, а, а не слуховете, които се носят по интернет, най-важното е, че вашите права и е, правата на държавите членки на правителствата да приемат закони не се нарушават. Само, само когато това може да има някакви е, последици, пагубни последици, то тогава ще може да бъдат разглеждани. Така че. Аз а, вие, вие, вие, наистина, вие триете, вие, комисарите, е, сте хората, които могат да обяснат нещата на хората. Аз съм един обикновен служител на комисията и казвам го с цялата скромност, която това предполага. Но за да се промени отношението към това споразумение, това е ваша работа но самото а, споразумение е много, много, много всеобхватно и, и, и наистина ще бъде полезно. Казвам го с, а, с цялата скромност, която трябва да бъде тази на един служител на комисията. Благодаря ви. А, е, енергетиката, интелектуалната собственост и други проблеми са в центъра на нашето внимание. Комисията Инта също е много заинтересована от част от проблемите, така че господин Ланге, може да кажете сега и вие няколко думи в заключение. Господин председател, смятам, че комисията наистина трябва да предприеме действия по посока прозрачност и информираност. Защото понякога а, нали, започваме с едни конкретни неща и след това нещата се разводняват. Мисля, че най-важното е да има отново доверие в комисията, защото много често чуваме не се доверявам на комисията, нямам доверие на комисията. За това трябва да се публикуват нещата на сайтовете на комисията. Всичко е всички, всич, всички не, всичко трябва да бъде публикувано, включително и това, което е свързано с здравеопазването, за да може наистина после, когато има дебат, този дебат да бъде конкретен и базиран на факти. Да, разбира се, отправят се критики към цялото споразумение, към работата на комисията. Беше до проведено едно допитване, получиха се 150 хиляди отговора. Но, при всички случаи, каквото и да е дискус, трябва да има дискусия. Дискусията трябва да бъде прозрачна, а за да бъде прозрачна, всеки трябва да има достъп до информация. Мисля, че е, трябва да продължим дискусията, но може би пък да направим и една равносметка. От година и половина преговаряме с американците. Е, вече сме установили къде има съгласие, примерно по дадени норми, по е, химическите вещества и е, препарати не, други области, в които сме на средата на пети, но може би трябва да направим една равносметка, за да знаеме от тук нататъка на къде да вървиме. Е, назначена бе нова комисия, промени се състава на, на Американския конгрес, така че от тук нататъка Е, мисля, че нещата ще върват по, може би, по друг път. Така че аз е, предлагам да направим една е, е, така да направим една равносметка между примерно през месец марта, за да е, можем по някакъв начин и да помогнем на комисията да продължи дискусиите по ново, по нов път. На 2015 след следващия кръг преговори ще се състои е, следващото ни заседание, дискусия. То веднага след като се проведе следващия кръг преговори. Сега, мисля, че сами се убедихте, че вашето присъствие е абсолютно необходимо и а, желано и ще ви чакаме за следваща кръг разговори. А сега, колеги, минаваме към следващата точка от дневния ред, също много важен проблем. АСЕР, Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергията. Първи енергиен, трети енергиен пакет. Радвам се, че сте тук, но много ви моля. Не, тук е затворено. One way, one way only. Е, доклад за мониторинг на пазарите и други важни проблеми, като това ще ни бъде дейностите ще ни бъдат представени от Алберто Поточник и Лорд Monk. And, uh, let me say a few words. Да кажа няколко думи в началото. А, uh, Нашата комисия създаде контактна група с АСЕР, в която участват много колеги и тази контактна група следи отблизо дейностите на АСЕР и участва в много дейности на агенцията и на местно и на национално равнище, среща се с регуляторите, за да е, установи каква, е, какво е състоянието на нещата на национално е, равнище. Е, Доклада за а, е, мониторинг на пазарите е от основно значение за функционирането на третия енергиен пакет, за да могат държавите членки на основата на заключенията да организират своята политика. Съществува законодателство, нормативната уредба е тук, но какво може да се направи от нея? защото в крайна сметка най-трудното в е, енергийния пазар е координацията между държавите членки и е, функционирането на този пакет. Господин Поточник, имате дума. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Абсолютно оценявам възможността да представя дейността на агенцията – включително някои резултати от нашия доклад за мониторинг. Имали сме подобни възможности в миналото и винаги сме ги намирали за изключително полезни. Много сме благодарни и на подкрепата от Европейския парламент, подкрепата за нашата агенция. Искам също така да подчертая колко успешен бе нашият опит на сътрудничеството с вашата контактна група за АСЕР. Няколко срещи проведохме последните три години. Имаше две посещения през август 2012 и март 2014. Агенцията е създадена като част от третия енергиен пакет в помощ на националните регулатори за осъществяване на дейността на европейско ниво. Тоест, това е една европейска институция, европейски орган, който отговаря и се отчита пред Европейския парламент и другите институции. То работи за интегриране на енергийния пазар и за прозрачността и интегритета на пазара в съответствие с енергийните цели на Европейския съюз, за да има е, видими ползи за европейските потребители. Това правим, като засилваме сътрудничеството и координацията между националните регулатори. Днес искаме да ви е, представим е, пет основни теми. Ще се опитаме максимално бързо да го направим, за да имаме достатъчно време да отговорим на въпросите. Първо, е, паз... мониторинга на пазара. Този доклад излезе миналия месец. Е, това е третията е, му издание. Тук се отразяват усилията на нашата агенция. Ще ви кажа какво можете да намерите в него. Ще го намерите на нашия веб-сайт. Над 250 страници съдържа доклада. И тук само ще можем да очертаем основните заключения. После ще ви представя докъде е стигнало завършването на вътрешния енергиен пазар, т.е. така наречената цел 2014 и е, ще ви представим основните теми в нашата работна програма, а и, е, и инициативата 2020, е, мост до 2025 година. И накрая ще представим и регламента за интегра... интегралитет на енергийния пазар и прозрачност. Доклада покрива четири области. Пазара на дребно на електричество и газ, пазарът на ендро на електричество и достъп на мрежите, е, газ, е, продажби, е, пазар на едро, пазара на дребно. Основното, което се очертава от анализа в доклада е много сходно с заключенията от миналата година, а именно, че цените на дребно се увеличават – независимо, че намалява търсенето в много страни членки. Тоест има известно противоречие. От една страна е слабо търсенето на електричество, то намалява през 2013 в 19 страни членки, а търсенето на газ намалява в 17 страни. Но цените вървят нагоре и на електричество, и за домакинство, и за индустрията, и на газ както за домакинството, така и за индустрията. Също. Цените, които домакинството е платило за електричество, са се увеличили във всички страни членки, плюс Норвегия, с изключение единствено на Унгария. Също резултатите показват, че в някои страни членки данъците и налозите за плащане на субсидиите за възобновяема енергия са тези, които увеличават цените. Всъщност компонента енергия в е, е, окончателната цена намалява. Това има две е, последици. Първо намалява се възможността за конкуренция, т.е цената на енергията е много малък дял от общата цена а няма също и съответствие между цените на едро и компонента на енергия в е, цената на дребно. Няма съответното правилно съотношение. Също така се установява, че потребителите в Европа все още не са готови да сменят доставчиците е, смяната е, се извършва от примерно средно 6% от домакинствата. Ред, домаки... Е, ред е, причини обяснява този факт. Първо, хората не са наясно, после има регулирани цени ще работим малко, ще ви говоря малко повече по този въпрос. Също лоялност към вече съществуващите е, ангажименти и сложността на процеса на прехвърляне на доставчика. Освен а, това, а, таксите, които се плащат при прехвърляне, са по-големи, отколкото евентуалните спестявания. В някои от пазарите а, тази механизъм работи добре. Белгия, Испания, Обединеното кралство и Холандия. А, за електричество и Норвегия също. Там много по-висока е степента на смяна на доставчиците. Така че това е основно заключенията за търговията на древно. Очевидно конкуренцията е подобрена. Все едно пазара още не е изцяло конкурентен. Голяма част от страните членки отчитат и е, понятието уязвими потребители, но вече мерките за защита на тези потребители са е, различни. Има, разбира се, и съответните законови мерки за защита на потребителите, но има още какво да се прави. Нашата препоръка, една от основните ни, е да да се премахнат е, бариерите, за конкуренция в търговията на древно на енергия и да се премахнат регулираните цени и напълно да се прилагат е, правата на потребителите и мерките за защита на потребителите. Сега, какво се случва с изграждането на вътрешния енергиен пазар? От самото начало, когато агенцията започна да работи по координиране на дейността на регулаторите на европейско ниво, е, приехме един паралелен процес, е, за да можем да даваме достатъчно реални резултати за потребителите. Е, приехме общи правила и така неофициален подход на прилагане и мониторинг. Той може да стане задължителен посредством доброволни кодекси за изпълнение значително прогрес постигнахме с приемането на насоки, 8 рамкови ноки, насоки 11 кодекса за мрежата. Това е за правила за оперативни правила за системата в електричеството е, този въпрос е доста напреднал при газа. Е, е в е, процес 11 са пред, вече кодекса са предложени за приемане от 13, общо 13 такива. Доброволното прилагане се изразява в пътни карти с различен график – И вижте сега, а, с удоволствие мога да ви кажа, че е, интегрирането на а, пазара, примерно а, вече действа от Гибралтар до Бараленцево море. Виждате синята част на картата. Т.е. цялата тази е, област работи е, като един пазар. Има един алгоритъм, който определя цените и напредъка, който се извърши за свързването на пазарите, подобри и използването на интерконекторите. Ефективността им се повиши от 60 на 77%. Все още има проблем с сгрешената посока на потока на електричество и също непланирани потоци. А, в така наречения интер... пазара на обмен на дневно електричество, там нямаме голям прогрес, доста проблеми има. И по отношение на е, регулирането на капацитета, е, очакваше се да излеземе с данни този месец, но ще се сложи и следващия за пазара на газ червената област е, е подкрита от е, платформата, включително с регионални пилотни проекти. Така че, ако може да ви представя ключовете заключения, интегрирането на пазара се засилва, но е, все още има, намалява, има проблеми, които намаляват възможността за конвергенция на цените. Все още остава и проблема с създаването на повече пазари на течен газ. Трябва да се транспонира бързо третия пакет за енергетиката, да се прилагат и съответните кодекси, като се работи и за интегрирането на мощностите за предоставяне на течен газ. Председателят, благодаря. Разбира се, имате пълна възможност да се да вземете думата. Тук ставаше дума за агенции, но агенцията е едната страна на медала, а другата страна са регулаторите. И вие сте всъщност от тази страна. И вашата позиция е изключително важна. Заповядайте, лорд Мок, имате думата. Много ви благодаря. Радвам се, че смятате нашата роля е толкова важна в процеса. Действително много е важно агенцията да представлява и националните регулаторни органи и да се вземе предвид и техният принос. И както виждате от данните, които бяха предоставени, Агенцията смята, че националните и са постигнали значителен успех. Очаква се нова оценка в те няколко години и се надяваме тя да е също толкова положителна. Аз бих искал да се спра няколко други теми, които отговарят на притесненията на националните теми. Тук са четирите теми, виждате ги на екрана. Аз бих искал да се спра на две от тях. Регламентът за интегриране е, и послушността на пазарите на търговия на енергия на едро и е, инфраструктурата. преди около година взехме решение, че ние като регулатори трябва да имаме по-стратегическа визия за това, което най-вероятно ще се случи за в бъдеще от регулаторна гледна точка в по-общата рамка, изготвена от институциите. Избрахме 2025 година като целева година, защото е достатъчно далече, но не прекалено далеч във времето. И сме си насочили няколко конкретни цели, свързани с нисковъглеродното общество и в частност за непрограмираните възобновяеми енергийни източници. Несигурно е бъдещето на природния газ, увеличава се интеграцията на пазара, но за някои от европейските органи <coughs> трябва да се съблюдава за надежден контрол. И накрая нещо, което вашият Председател невероятно ще оцени по достоинство групата високо равнище за а, размисъл по въпроси на енергетиката, чрез което Европейската комисия взема предвид и нашата гледна точка. В синьо виждате наши ключови предложения. Ние държим а, третият пакет да бъде най-важен. Ние искаме действително държавите членки да отговарят на изискванията. Искаме да а, адаптираме процесите ни, за да гарантираме, че новите модели за възобновяемите енергийни източници се взимат предвид, защото в момента все още има значителни пречки за интегрирането им в общата система. много е важно да поставим в центъра на процесът потребителите, което не винаги е очевидно и лесно в пазара на едро, но ние смятаме, че трябва да се засили защитата на потребителите и да гарантираме, че агенциите си сътрудничат достатъчно активно в тази насока и в частност като национални регулаторни органи ние предвиждаме засилване на участието ни в процеса на взимане на решение на европейско равнище и отново в групно високо равнище ще насърчим този вид сътрудничество с готовните органи на съседните държави членки. По въпроса за ремейт за регламента за интегрираността и посъщността на пазара на Едро, един инцидент в Обединеното кралство буквално за един ден се превърна в огромен скандал. И това е нещо, което може да се случи с а, дребен а, инцидент в а, а, пазар на енергетиката в, в в Европейския съюз и това за мен е много важна тема. Въпросът е дали Европейския съюз е достатъчно а, ангажиран и дали последователно се стреми за въвеждане на механизмите за интегрираност и пускащост на пазара. Зато трябва да се гарантира доверието на потребителите, но и също така надлежната подкрепа от страна на регулаторните органи и това те да разполагат с необходимите ресурси. Не знам с какво ме разполагаме и дали искате директората да навлезе малко, в малко повече подробности относно регламента REMIT. Искате просто да покажем а, слайдовете. Добре. Както виждате, на 15 октомври октомври 2015 година е най-важната дата и се очакват сериозни проблеми, ако ние националните регулаторни отговори не сме готови да се справим с тях. Тук двете най-важни неща са автоматичният скрининг, който се води в агенцията АЦЕР. И проблемът с недостигът на ресурси се вижда тук, в ограденото в червено на екрана, защото не можем да прехвърляме ресурси от едната, една част на агенцията в друга, тъй като уменията, необходими за, за наблюдение и анализ на пазара, са различни от, от уменията в другите отдели. Така че с мен имаме нужда от качествени ресурси имаме нужда от реална експертиза, не само на различно на националните регулаторни органи, но и в самата агенция. Това са основните ни критерии които са заложени в съответните документи с нормите от Обединеното кралство и на международно равнище. Както виждаме, поредица от а, случаи, които са сведени до знанието на агенцията и както виждате, техният бой непрестанно се увеличава. Без ефективно изпълнение и без а, предоставя необходимите ресурси, има сериозна опасност от загуба на авторитет на АЦЕР, на държавите членки и на целият Европейски съюз. И затова трябва внимателно да разгледаме във всяка от отделните национални регулаторни органи как могат да се справят с този въпрос. Но действително сме изправени пред някои специфични проблеми и според мен е важно да ги разгледаме. Благодаря ви за вашият принос. Нека сега да продължим с вашите коментари, колега, колеги. Господин от има думата. Well, thank you so much, uh, both of you. Благодаря и на двама ви за отличното представяне. Вие наплегнахте на предизвикателствите, пред които е изправен Европейския съюз, собствените ресурси, благодаря ви също така за доклада на мониторг на пазарите. Цифрите са от голямо значение и много интересни за нас. Вътрешния енерген пазар и неговото бъдеще имат са изправени пред две предизвикателства, които обаче са взаимосвързани. Първо, до недостатъчното взаимовръзки е и системни връзки, трансгранични системни връзки, както и вътре в самите а, страни. И второ, а, използването на мощностите за пълно и ефективно използване на възобновяемите източници и енергия. Е, в крайна сметка всичко това води до е, повече разходи за Европа, за европейските граждани. Виждаме, че цените се повишават, т.е. това се отразява на обикновения гражданин. Е, така че как АСАР ще реши тези проблеми и как да ограничиме е, по-нататъчното разрастване на тези проблеми. Разбира се, вие разполагате с, е, с доклад, но какви ще бъдат конкретни, конкретните е, действия, господин Петърсън? Благодаря. Благодаря за това така впечатляващо изказване. Това са, разбира се, много чувствителни проблеми за отделните държави членки, защото ето националните органи се събират и трябва да обсъждат нещата или, и дори трябва да участват в едно по-нататъчно планиране. Така че, моя въпрос и може би вие няма да можете да отговорите откровенно на него е. Наистина, докъде можем да стигнем, искаме да стигнем в един управление, защото вие в ежедневната си работа работате с националните регулатори, с националните а, органи. Така че, защото ако ние наистина искаме да постигнем истинска независимост, да нямаме нищо общо с а, Путин, е наистина трябва да, да бъдем интегрирани, да си сътрудничестваме много. Докъде сме стигнали и искаме ли наистина да постигнем, можем ли да постигнем това единство? А, господин Търнс. По ремета, регламента ремета. Е, заедно създадахме този нормативен акт. Знаеме, че липсата на доверие може наистина да взриви пазара. За това може би да ни осветлите по някои от проблеми. Вие сте а, изучавали различните а, казуси на държавите членки. А, и трябва да ни кажете точно и конкретно да ни обясните защо са ви необходими повече хора в момента. Знаеме, че системата за търговия с емисии беше провал. Аз не, се, не очаквам да има обрат, решителен обрат в а, близко време дори и да предвидиме някои мерки до 2017 година, цените няма да се е, да достигнат предишното равнище. През 2003 година си спомням, когато бях докладчик за втората директива, смятах, че потребителите не прекарват а, цялото си време по интернет а, в а, търсене на начини да спестат някакви пари. Аз мисля. Не съм убедено, че смяната на провайдера всъщност може да доведе до по-широка конкуренция. Като, като, като, като гледам а, примерите, примерно в телекомите и при а, мобилните връзки, в крайна, в крайна сметка потребителите са излъгани, цените на практика се качват. Затова струва ми се, че по-важното е, -по -по в случая и това, което ще бъде някакво решение на проблема е по-строги мерки на регу... за регулация. Господин а, председател, благодаря ви. Благодаря и на нашите гости. Наистина сте свършили много важна работа, огромна работа през последните години, годините откакто бе създаден АСЕР. Същевременно обаче мисля, че трябва да има по а, повече централизирано управление, т.е. държавите членки да предоставят повече правомощия на АСЕР, защото по този начин бихме могли да защитиме по-добре и по-цялостно интересите на потребителите. Мисля, че имаме е, такава възможност и трябва да го направим. А въпросът, който искам да ви отправя е следният. Какви биха били преимуществата и отрицателните аспекти от предаването на правомещията, по-скоро на АСЕР от страна на държавите членки. Аз ще задам въпроса по ремит. В вашето изказване Споменахте за някои манипулации, за някои изкривявания на пазарите. Комисията направи предложение за променя на критериите и очакваме ново законодателство в тази област. Дали това обаче ще може да се впише в ремита, Можете ли да ни кажете по какъв начин просто ще се съчетаят тези а, две неща, госпожа Капсон Луиш? Благодаря, господин председател. Но първо трябва да израза своето задоволство от а, казаното от нашите оратори, но нека да ви задам един конкретен въпрос, свързан с моята страна. Знаете, че моята страна в момента провежда реформи. Имаме един орган, който отговаря за телекомуникациите, енергетиката в национален план. Комисията възрази против реформата, която се провежда, но правителството не откликна. Правителството заяви, че ще се отдели много голямо внимание на а, начина по който работят тези органи, за да не се наруши конкуренцията. Какво мислите и какви са ви наблюденията по въпроса, господин Ламсдорф? Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. Първо. В миналото, когато подготвяхме третия енергиен пакет, колегата Моган въведе понятието енергийна бедност. Бих искал да знам как вие разглеждате този проблем? Става дума за справедлива и е, до, до, до справедлив достъп до енергетика и енергия в Европейския е, съюз, защото има региони, където този достъп е доста затруднен. Вторият ми въпрос. Много от нас са членове на този комитет от давна, от години вече, включително и уважаваният председател. И знаеме, че има изключения за някои държави членки. Например, Германия също се, възп... се възползва от изключение относно координацията на регулаторите. Така че, можете ли да ни кажете, че няма вече изключения и че не се прилагат вече такива изключения от тук нататъка? И трето, енергийния съюз. Това е една идея, която бе лансирана от господин Бусек на времето. Сега в новата комисия има комисар, който отговаря за енергийния съюз, но бихте ли могли да ни кажете какви са вашите възгледи за един бъдещ интегриран енергиен съюз? Някой друг иска ли да вземе думата? В такъв случай ще се обърна към регулаторите да отговорят на въпросите. Благодаря. Аз ще отговоря по общите въпроси. Това е Лорд Мок. Първо, управление. Това беше раздела, който най-много бе засегнат от а, отговорите на публичната консултация. А, ние работим на принципа и всички регулатори също, че ако нещо работи, по-добре е да не се пипа. механизма за проверки е, беше много ефективен и, предло... и механизма за, националните, за проверки на национално ниво е много ефективен и затова ние предлагаме да не се е, въвеждат е, изрични нови правила, е, освен правилата за прозрачност. Но е необходимо да има по-голям елемент на управление за новите звена, които се създават за работа с националните регулатори. Не защото смятаме, че там има нещо тъмно, но те ще имат огромна обем работа в бъдещето. И нито комисията, нито ние ще имаме възможността да се справим с а, а, техните нужди от помощ. Затова решихме, че на, този, на това ниво а, трябва да обърнем внимание на комисията да си помисли дали точно така трябва да се организират нещата. Сега в агенцията, заглавието е агенция за сътрудничество, И смятам, че е, вече има много по-голямо ниво на неофициално сътрудничество, определено, между националните регулатори. Аз е, започнах тази дейност преди 12 години. И когато разглеждахме положението на Обединеното кралство, бяхме в много, много рядко в контакт с други колеги. И е, същото беше и във всички останали страни. А сега се познаваме, имаме установени контакти, имаме регионални органи, сътрудничен си посредством агенцията, така че е, е, агенцията като цяло извърши отлична роля в това отношение. А дали сме били достатъчно ефективни, дали трябва да се търсят повече механизми за управление, смятам, че прозрачността и е, потоците информация за това какво се случва на пазара, за плановете, за прогнозите, особено зимните прогнози, стават много по-ясни и се обменят, е, така че нещата се подобряват. И развитието в, е, примерно, пакета за инфраструктура – там успяхме да работим с, много тясно сътрудничество, анализ на ситуацията и мисля, че това показва и какво ще се случва в бъдеще. Аз лично считам, че тъй като има по-голяма интеграция, ще има и по-голяма възможност за работа през агенцията, включително и създаване на механизми за разрешаване на споровете. Агенцията ще има нужда да взема повече решения и един интегриран пазар ще изисква именно това. Това е отговора ми. господин Ламзар зададе три много добри въпроса. Енергийната бедност, разбира се, задължени сме да се идентифицират е, уязвимите потребители. Обаче има разлика между северните страни и начина по който те е, третират въпроса за енергийната безност. Там тя се решава този въпрос от социалните им системи. А, в края на кращата енергийната бедност не е само проблем а, на проценти, а на хора, които страдат от недостиг. На европейско ниво не е имало много усилия за решаване на този проблем, защото а, има и много големи разлики чисто в е, климатичните условия, примерно зимата в север и е, в Испания. Но да се върна също на въпроса, ще има ли подобрения? Да, смятаме, че да. А по е, отношение на изключенията, да, вече няма такива. И вече е, съответните регулаторни органи са напълно независими. А третия ви въпрос ми е, представя много голямо предизвикателство. Нямам представа какво всъщност е единия енергиен пазар, но смятам, че е, там се включват и някои от въпросите, които решава АСЕР е, по отношение на е, разширяване на границите на енергийната общност. Това е изключително важно. Защото и това се опитваме да направим и ние с ограничените си възможности. Тоест да излезем и извън границите на Съюза. Смятам, че ще се развива тази дейност. Смятам, че интегрираните пазари е, ще бъдат интегрирания енергиен пазар ще бъде в е, основата на бъдещето и естествено тази дискусия ще продължи. А що се отнася до въпроса за Испания, нямам какво да добавя. Мисля, че е, новата система, е, ако сработи така както работи в Холандия и други страни се интересуват от тази система. Тя е изключително полезна и съответните регулатори допринесаха много в, за нашата дейност. Така, трудни бяха въпросите ви, но се опитах да им отговоря. Благодаря. Следващият колега. Много интересни е, въпроси и много навремени. Най-голямото предизвикателство е свързано с ремит. Говорихте и за а, и взаимовръзките в системата, как можем да направим така, че да се използва наличния капацитет по възможно най-добър начин. Мисля, че сте наясно, че когато се говори за развиване на капацитет и е, взаимовръзки, има нов регламент за трансевропейските енергийни е, мрежи, прията е миналата година. Сега приложението му е в първия си етап. И по този начин Европейския съюз отговаря именно на проблема на необходимостта за развитие на инстру... инфраструктура. Формулирани са определени приоритетни проекти, които ще имат е, своите ще им бъдат дадени предимства, свързани с разпределение на разходите, на разрешителни и евентуално достъп до европейско финансиране. Но а, инфраструктурата се развива в, разработва в един по-дълъг период, а ние междувременно трябва да осигурим взаимовръзка. Енергийния пазар а, работи чрез изграждане на мощности. На 50-та страница, ако можем да, имам, да ни покажете и слайда на екрана, тук показваме че има проблем с границите, свързването на мрежите на границите. И освен това, електричеството. Въпросът е как се придвижва то от пазари с по-висока цена към тези с по-ниска цена. И ако погледнете на графиката в дясно, границата между Унгария и Словакия, примерно, разликата е много голяма. 2013 а, вече а, е, разликата е била, а, цифрата е нула, след това се променя. Защо? Как се е научила енергията да върви в правилната посока? Просто с съответните мерки. Тоест имате доказателства на място. А какво се случва, т.е. загубата на социални е, достижения. Определено това е приоритет за изграждане и на капацитет за предоставяне на газ и така нататък. Този проблем трябва да бъде е, решен много по-бързо, отколкото се предвижда в, в, в официалните разпоредби. Господин Турмес е, е, и други зададоха въпроса за цените на древно. Да, тук има две измерения. Първо, има ли връзка между компонента енергия в цената на едро – и е, компонента енергия в цената на дребно. Би трябвало да има съответствие, но ние установихме, че това съответствие не съществува навсякъде. Мога да ви покажа един друг слайд. В някои страни това съотношение е добро. Тук е, в дъното на таблицата виждате. Е, компонента на енергията в цените на дребно и едро съответстват, но в други не е. И това е основна причина за... би трябвало да е основна повод за притеснение. А що се отнеса до цяла общата цена на дребно, защото ви казах, че компонента енергия създава е по-малко от 50% от общата цена, когато е, енергетик, енергията е толкова малък компонент, явно е, съотношението е нарушено. Но дори когато може да се осигурят е, значителни спестявания от смяната на доставчик, виждаме, че е, това съотношение до известна степен се спазва при цените на газа, но не толкова на електричеството. Примерно, е, дори когато кажем на потребителите, че ще спестат 100 евро, те не го правят. следващата година ще се опитаме да се съсредоточим малко повече на този проблем, да видим какво може да се направи. Също е, зададохте въпроса за европейското измерение на някои от институциите. Аз лично смятам, че определено трябва да се търси повече е, европеизиране на целия сектор енергетика. Да има повече е, сътрудничество между е, националните регулатори, като се признава и спецификата на всяка страна е, с настойчив съвет за сътрудничество на европейско ниво. И сега, ако мога да се върна на регламента Ремит, това го оставих за накрая. Питахте ме, получаваме ли примери случаи. Да, в момента нямаме новата рамка за мониторинг. Тя е изготвена. Системата е изготвена, разработена беше през последните две години и половина. Но е, задължението за е, предоставяне на търговски данни влиза в сила чак следващата година но вече има забрана за определени пазарни практики. Така че имаме е, случаи, които ни се съобщават от е, участници на пазара, други от регулаторите. Е, всичко това обаче в момента е съвсем така неорганизирано. Голяма част от случаите са съобщени през 2014 общо 50 случая са ни, би, са ни били съобщени и те е, голяма част са за злоупотреба с доминантно положение на пазара. И ние стигнахме, ние разгледахме тези случаи и стигнахме, решихме, че в един от е, тези случаи има нарушение на разпоредбите Ремит около 30 случая годишно е, средно разглеждаме такива. А, а е, моите служители са шестима. И ако трябва да го а, е, правиме непосредствено, трябва в момента а, само двама души а, работят, останалите четирима все още работят по а, транспонирането и прилагането на ремите. Та, моята преценка е, че ще са ни необходими поне още 20-25 души, за да се справяме с тези задачи. И е, тези оценки се поддържат от е, съвета на регулаторите и от административния съвет. Можете да видите и нашия е, многогодишен план за персонала, където се изреждат и всички задачи, които трябва да бъдат свършени за ефективното прилагане на ремит и съответно необходимите ресурси. Те до голяма степен съответстват и на обезпечеността с персонал на други агенции, които извършват сходни задачи. Ние не бихме могли да се справим с броя на, пред... на съобщения или оплаквания или предупреждения, които ще стигнат до нас, в момента в който влезе в сила целият механизъм за предоставяне на търговски данни. Нищо чудно над милион оповестявания да имаме и 6 души дори да имат идеална система, не могат да се справят с а, а, такъв поток а, от информация. Те могат да, примерно, да обработят аномалиите, но да разберат кои от, те, от тях са нарушения, вече не е възможно. Изкривяванията на пазара се дължат понякога и на проблеми с критериите, но не само. Затова е необходимо да има и по-добри е, правила, но това е само една малка част от проблема. Много ви благодаря. Радвам се, че отново ми дадохте дума, господин председател. Но ми се струва, че си говорим за отделните дървета, вместо да погледнем гората като цяло. За нас е важно какво предвиждаме за бъдещето на агенцията и всъщност прогнозите и на управителният съвет и на директорът на агенцията са много по-високи от тези на комисията. В момента работим по работната програма на агенцията, която няма да бъде окончателно завършена, докато не бъде пред на агенцията. Знам, че вашата комисия не се занимава с бюджета, но тя винаги а, в миналото е подкреп, ни е подкрепила, ако сме се спускали с трудности. И ние всички вярваме, че е възможно да се прехвърлят ресурси и че ни трябва допълнителни ресурси, за да може да отговорим на изискванията за прилагането на регламента Римет. И ако не получим тези е, ресурси, има много сериозна опасност да не се справим с задачите си до година. И вие в парламента трябва да са наясно с този факт и бюджетните органи трябва да са наясно с този факт, когато разглеждат бюджета ни за до години и реши, ние решихме, че днес е подходящ момент да споделим с вас нашите притеснения. Благодаря на гостите ни за цялата предоставена от тях информация. Аз имам съобщение за всички вас. Първото, среща на срещата на контактната среща, груп, групата за контакт с АЦЕР би трябвало да се състои през втората седмица на декември, най-вероятно на 9 декември. Разбира се, ще доточним данната датата, но за сега се предполага, че срещата ще се проведе на 9 декември. И това е много важно за членовете на група за контакт с АЦЕР, членове на комисията ИТРЕ. Трябва да поддържаме тесните връзки с агенцията. И сега бих искал да ви благодаря за посещението на нашата комисия. Уверявам ви, че това няма да бъде последното ви посещение. Ние много се вълнуваме от сътрудничеството с вас, не само членовете на групата за контакт, които са около 16 на брой, но и всички останали членове на нашата комисия. Много важни темите за вътрешният енергиен пазар, тема, която много ни вълнува. Това е тема от ключово значение за единният енергиен пазар. Сега говорим вече и за единният енергиен съюз, като на една много важна политическа идея за бъдещето на енергетиката на Европейския съюз. Благодаря ви, скъпи колеги. Сега приключваме заседанието на комисията за днес. Продължаваме в 9 сутринта, а сега ще има заседание на координаторите. Така че с колегите координатори оставаме за още един час заседание. При това ще направим почивка от 2-3 минути защото заседанието на координатори се провежда при закрити врати, както може би знаете, съжалявам за което. Благодаря ви.